Най-напред е, основно внимание трябва да бъде обърнато на финансовата стабилност. На второ място все е, повече е, признаци улавяме на възстановяване. Иновацията е решаваща сила, мотор. Интелигентното и ефективно използване на човешките и природните ресурси ще има голямо значение за нашите предприятия. И трето, трябва да осигурим нормативни изисквания, които които са благоприятни за растежа. Естествено, има и други полуки от кризата, но те могат да бъдат обобщени с едно изявление. Економическите проблеми никога не започват от економиката. Те са дълбоко вкоренени в политиката и в човешката природа и не свършват в економиката. Затова изискват политически реакции както от държавите членки, така и от Европейския съюз. Когато се даде подходящ отговор, а, би трябвало да виждаме едновременно и дърветата и гората. Ние, европейците, се нуждаем от сериозна визия за бъдещето а, на високо ниво и а, да а, отработим добре детайлите м, отдолу нагоре. А, когато гледаме гората, трябва да имаме по-амбициозна визия за Европа към 2020 година и тя трябва да бъде целенасочена, трябва да има точно измерване, да се знае какво измерваме, да имаме силно управление и да имаме ясна перспектива за реформи на европейско ниво и на ниво държави членки. Гледайки пък дърветата, виждаме тъй наречени европейски семестър, 6 месечие, пътна карта с силно е, измерение на предварителен контрол по отношение на економическата координация и надзора. Е, Екофин има водеща интегрираща роля в това отношение, както и другите състави на съвета на министрите. В това отношение съветът по конкурентоспособност е, също ще проведе стратегическа дискусия на основата на е, констатациите на годишното проучване на растежа и насоките на Европейския съюз. Ще използваме нашите знакови инициативи като Съюз на иновациите и интегрираната промишлена политика. Когато погледнем дърветата по-отблизо, пък виждаме множество досиета в почти всеки състав на съвета. Някои от тях се разискват отдавна, а други са по-нови. Европейските граждани и предприятията очакват от нас а, да излезем от задънената улица по нерешените въпроси и да предложим нови решения в отговор на предизвикателствата. Сега, госпожи и господа, спирайки се на съвета по конкурентоспособността, искам да се спра на два основни принципа, към които ще се придържаме в този съвет. Аз смятам, че те са от основно значение за възстановяването на Европа. Първият ръководен принцип е елементарен. Нека в цяла Европа да стане по-ефтино за предприятията да работят, да се премахнат бариерите и да се позволи на предприятията да работят с по-малко разходи на европейско ниво е от основно значение за излизането от кризата, създаването на работни места и економическия растеж. Ние не се нуждаем от повече регулиране, а от обратното трябва да махнем ограниченията. Самият смисъл на бизнеса е създаване на стойност. Но има неща, на които не обръщаме внимание намирането на изход от регулативния лабиринт, попълване на формуляри, предотвратяване и решаване на конфликти и други. Ако това е извън фокус, губим ресурси и не сме ефективни. Затова ние като политици трябва да се запитаме, е, това, което правим, помага ли на предприятията да се съсредоточат върху създаването на стойност или не. Има няколко въпроса, по които можем да работим сега и имаме шанса да дадем положителен отговор. Ще спомена три досиета. Повторното задвижване на инициативата, наречена Акт за единния пазар, означава, че европейските политици ще посветят внимание на е, свиване на разходите за предприятията. Единният патентен титул е, ще позволи е, да се въвеждат новаторски идеи на по-ниска цена. А статутът на Европейското частно дружество ще позволи да се обслужва пряко европейския пазар без презгранични административни административни препятствия. Но разбира се, като се намалят разходите, е, това не е достатъчно да се използва пълния потенциал на единния пазар, ако пазарите вътре в него са фрагментирани и се пречи на движението. Затова вторият основен принцип ще бъде да се преодолее пазарната фрагментация, изкривяване и да се подпомага движението в целия Европейски съюз. От Адам Смит знаем, че разделението на труда е източник на производителност, работни места и богатство. Но ние можем пълноценно да се възползваме от разделението на труда на единния пазар, само когато не допускаме фрагментация на пазари. Пазарната фрагментация е източник на много отрицателни последици. Създава се прекомерна пазарна мощ на отделни места. Предприятията не могат да се ползват от економиите на мащаба. Пречи се на инвестициите на създаването на работни места. Повишават се разходите за потребителите. Тоест, пазарната фрагментация намалява нашия потенциал за економически растеж и създаване на работни места. Следователно, чрез регулативната а, уредба економическите а, компетентни органи следва винаги да се запитват дали техните действия помагат на предприятията да преодолеят пазарната фрагментация или не. Има няколко въпроса, които ще ни позволя да дадем положителен отговор на този въпрос. Движението на стоки и услуги през границите е една от основните свободи в Европа и интелигентна политика е необходима за да преодоляване на пазарната фрагментация, особено в услугите. Правилното и единно прилагане на директивата за услугите във всички държави членки е от основно значение за добре функциониращия вътрешен пазар, що се отнася до свободата за предлагане на услуги в други държави членки. Второ, Европа се нуждае от създаване на пазарно релевантни стандарти, при които се установява необходимото равновесие между европейското и националното измерение и се обърне особено внимание на това стандартите да не струват много и да са лесни за ползване от малките и средните предприятия. И трето, повишаването на прозрачността на пазара и съпоставимостта вътре пазара а, укрепва правата на потребителите и доверието им във вътрешния пазар. И сега, госпожи и господа, искам да се е, спра на някои основни елементи, е, когато говорим за намаляване на разходите за предприятията. Започвам с акта за единния пазар. Това е сърцевината, самата същина на Европейския съюз. Единният пазар. Предимствата да се произвежда за голям пазар от 500 милиона души са економически очевидни, въпреки че за да се възползваме от тези предимства се нуждаем от действия. Действия за освобождаване на пазарите, за разширяване на избора, за премахване на пречките. Освен това, технологиите се развиват с безпредседентна бързина и се отразяват по безпредседентен начин върху живота ни. Единият пазар, следователно, е един постоянно стоящ въпрос. 20 годишнината на единния пазар през 2012 година е уникална възможност да предприемем необходимите действия. Затова унгарското председателство ще отдаде основно значение на акта за единния пазар, като следи отблизо обществените допитвания, започнати от комисията с нейното известие и а, прикани съвета на министрите да даде насоки на комисията през март. Това ще бъде в съвета по конкурентоспособност, както и през май, като евентуално ще бъдат а, изготвени заключения на съвета. Очакваме а, тясно сътрудничество с Европейския парламент а, за преодоляване на проблемите в единия пазар, като се постигне напредък по законодателната работа във връзка с висящи нормативни проекти на комисията. Очакваме три парламентарни доклада по пакета за единния пазар. Сега за единния патентен титул. Когато предложи нова стратегия за единния пазар, професор Мария Монти каза в доклада си, цитирам, че да не се постигне съгласие по патента на Европейския съюз е едно от най-важните липсващи звена в единния пазар. След три десетилетия сега сме натрупали историческа инерция и би трябвало да я използваме, за да излезем от задънената улица. Е, в е, живота понякога може да се забави едно или друго, но времето не се забавя, а изгубеното време никога не се връща. Помним знаменитото изказване на Ангела Меркел, германския канцлер, че можем да запазим благоденствието си в Европа само ако сме сред най-новаторските региони в света. Без единна патентна система, която е достатъчно ефтина и осигурява правни гаранции не можем да изпълним тази амбициозна цел. Патентите повече от са, са нещо повече. Те са а, средство за капитализиране на иновативния капацитет на Европа, а в по-широк смисъл а, те въплащават правото на човека а, да се ползва от продуктите на своята умствена работа. Затова унгарското председателство а, ще следи отблизо работата по единния патентен титул. Ще се стремим към бързо постигане на тази цел. А, разширеното сътрудничество е единственото решение за благоприятен изход от а, развиващия се законодателен процес. И за това ние ще посветим особено внимание на този процес. Същевременно любезно молим парламента да даде съгласието си, за да позволи на съвета да одобри разширеното сътрудничество а, в формата си конкурентоспособност началото на март. След това ще можем да започнем работа на основата на проекта на комисията по регламентите за въвеждане на практика на единния патент и ще се опитаме да постигнем максимален напредък в съответните нормотворчески процедури в сътрудничество с парламента. Що се отнася до превода, целта е да се създаде режим на превод с оглед последния проект на комисията и компромисните елементи, предложени по време на белгийското председателство. Това ще осигури снижаване на разходите и правна сигурност. Третото, на което ще се спра е регламента за статута на Европейското частно дружество. И този въпрос има дълга предистория. Тази нова правно-организационна форма ще позволи на предприемачите да създават дружествата си в една и съща форма, независимо дали извършва търговската си дейност в една или в друга държава членка. Възприемаме шведското предложение от декември 2009 година като основа за компромис. Целта ни е, доколкото е възможно, да не поставяме други въпроси извън трите най-дискутирани. Въпроса за седалището, минималните изисквания към капитала и участието на работниците и служителите в управлението. Унгарското председателство ще положи усилие за постигане на компромис по тези въпроси. Връщам се на втория си основен принцип – преодоляване на пазарната фрагментация и сега ще ви дам информация за най-важните досиета, по които ще застанем зад руля на, на нашия кораб. Първият елемент тук е директивата на услугите. Един от най-фрагментираните пазари при нас е този на услугите, особено тези, които са свързани с прилагане на нови технологии. Услугите е, формират 70% от БВП в Европа, но пазарите на услуги са силно разпокъсани и според доклада на господин Монти само 20% от предлаганите услуги се предлагат презгранично. Поради това, пропаста в производителността между САЩ и Европейския съюз през последното десетилетие се разширява. И най-поразителен е така, поразително е изоставането в економическия растеж, тъй като пълното въвеждане на директивата за услугите има потенциал европейската економика да повиши с 0,6 до 1,5% своя БВП. При положение, че бюджетите в момента се съкръщават, не можем да си позволим подобна загуба. Затова ние приветстваме доклада на ИМКО за въвеждането на директивата за услугите. Доколкото разбирам, гласуването ще бъде проведено незабавно след моето изказване. Искаме да сътрудничим в тя е, много сериозно с комисията и с държавите членки, да се опрем върху резултатите на процеса на взаимна оценка за въвеждане на директивата и да преценим дали има място за други инициативи, насочени към по-добро функциониране на единния пазар за услугите. Целта ни е да предложим заключение на съвета по известието на комисията, за да може въвеждането на директивата да остава водещ приоритет за държавите членки и за всички, които работят за повишаване конкурентоспособността на Европа. Е, следващият голям въпрос в тази рубрика е стандартизацията – в зависимост от датата на предаване на известието на комисията и внасенето на проект от нейна страна, унгарското председателство ще започне преговори на ниво работна група по досието за стандартизацията. Председателството също ще поддържа контакти е, с сънормотворците от Европейския парламент и ще работи в тясно сътрудничество с бъдещите председателства. Нормативният проект се очаква през пролета на 2011 година и ще бъде съпроводен от съобщение на комисията по същата тема. Изцяло ще променим уредбата на стандартизационната политика от правна гледна точка, но ще дадем и политически сигнали за това колко голямо значение има ефективната стандартизация като средство за хармонизация и улесняване на пазарното разпространение на продукти в Европа. Стандартите изпълняват и обществена роля, например екологичните стандарти, стандарти или стандартите за достъп до определени места на лицата с увреждания. Трети важен въпрос тук е директивата за правата на потребителите. Хербърт Хувър, президент на щатите по време на голямата депресия, веднъж казва, че конкуренцията не е само основа за защита на потребителите, но и стимул за напредъка. Съгласни сме, че свободната конкуренция е необходимо изискване, за да се дадат повече възможности за избор на потребителите и да се укрепят техните права, но тук следва да не забравяме разликата между Штатите и Европейския съюз. Напълно убеден съм, че всички наши цели за задълбочаване на единния пазар и поддържане на високо ниво на потребителска защита без излишно административно обременяване на дружествата, могат да бъдат преследвани едновременно. И това е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Затова унгарското председателство е на мнение, че след близо две и половина години преговори е дошло време да се постигне съгласие по директивата за правата на потребителите. Амбицията на председателството по-конкретно е да бъде постигнато съгласие на пъл... първо четене между съвета и Европейския парламент. В това отношение председателството ще следи отблизо разискванията в Комисията по вътрешен пазар е, на Европейския парламент и е, в Комисията по правни въпроси на парламента и ще поддържаме връзка с докладчика господин Шваб, за да съгласуваме взаимно приемлив график за преговори при първото четене. Що се отнася до равнището на хармонизация, председателството ще се стреми да намери прагматични решения чрез съчетаване на максимална и минимална хармонизация с цел постигане на споразумение с Европейския парламент и при съблюдаване на целите на директивата. Госпожи и господа, днес Европа е изправена пред много тежки трудности, които изискват огромни усилия от всички ни – не можем да имаме друга амбиция, освен Европа да стане по-силна. Това е мотото на унгарското председателство. Европейската общност принадлежи на всичките си членове. Тя трябва да отразява традициите и стремежите на всичките си членове. Това е не мое изявление, а изявление на Маргарет Тачер, при една от най-значителните и речи в цялата история на Европейския съюз. Известната реч от Брюш през 88. Но следва да разширим и хоризонта. Европейския съюз принадлежи и на всичките си граждани. Той трябва да отразява традициите и стремежите и на всичките си граждани. Напълно съм убеден, че съветът по конкурентоспособност и Европейският парламент трябва да работят в тясно взаимодействие. Ако работим заедно, имаме максимални шансове да преодолеем пречките. Ако можем да постигнем напредък, така че е, предприятията да работят е, с по-малки разходи и е, да няма пазарна фрагментация, ще допринесем за възстановяването на Европа. Госпожи и господа, искам да изразя благодарността ни към Испанското и Белгийското председателство, наши предшественици, както и към предишните председателства за прекрасната им работа в сферата на е, конкурентоспособността, свободното движение на стоки, услуги и правата на потребителите. Искам да подчертая, че Унгарското председателство има волята да продължи да работи в същия дух, в тясно сътрудничество с вас, основни действащи лица в европейския процес на приемане на решение решения, чието правомощия бяха значително укрепени от Лисабонския договор, влязал в сила през декември 2009 година. Ще направим максималното да претворим на практика подхода на триото, е, заедно с нашите полски и датски колеги, за да допълним работата на испанските и белгийските колеги. Това беше увода ми. Благодаря за любезното ви внимание. С най-голямо удоволствие ще отговоря на вашите въпроси, бележки и предложения. Uh, well, Minister, thank you very much. Благодаря ви, господин министр, за ясното очертаване на вашите приоритети. Радвам се, че вие ще се, самия ще се председател на съвета по конкурентоспособност. Защото виждате вие колко важно да се работи по тези досиета. Вие очертахте основните насоки на работата тук. Пред вас определено има двама от докладчиците за акта за единния пазар. Имаме и докладчика за проучването по стандартизацията и госпожа Гепхарт изготвя доклад по директивата за услугите, който скоро ще бъде гласуван. Наистина сме доволни, че можем да работим с вас по тези въпроси. Надявам се, че ще има възможност да поканите някои от нашите докладчици да се срещнат с колегите от съвета по конкурентоспособност, за да предадат няко... част от тази политическа енергия, която вие вдъхвате на работната програма за конкурентоспособност. Ще организирам дискусията на три кръга. Ще ви помоля, колеги, за кратки изказвания. Първо ще приканя членове от всяка представена политическа група. Госпожа, господин Шваб, госпожа Гербхарт и господин Кройцман. Господин Шваб първи. Министър Господин председател, господин министър, благодаря ви много, че днес толкова рано сте тук в началото на вашето председателство. Благодаря и на вашите сътрудници за това, че предварително са подготвили добре темите, по които говорихте днес. Благодаря ви, че споменахте във вашата реч, че възнамерявате да работите тясно с Европейския парламент и Европейската комисия това със сигурност е отрешаващо значение за всички съдържателни въпроси, пред които сме изправени. И а, ние точно в парламента имаме огромното желание да предвижим въпросите по съдържание напред. На второ място споменахте, че се нуждаем от действия. Наистина много се говори, много се дискутира, сега се нуждаем от решения. Вие споменахте няколко важни акта, например въпроса за общностния патент. От години го дискутираме, най-после се наблюдава движение по въпроса. Ние като НП ще ви подкрепяме, за да предвижда този въпрос напред. На второ място се говореше за правна фрагментация и тук трябва да се предприемат действия. Ние сме на ваша страна. На трето място, акта за единния пазар е много важен проект – така че да успеете да постигнете този просперитет, за който говори и госпожа Меркел и която вие цитирахте. И по четвъртата точка, която споменахте за директивата за правата на потребителите, съм много благодарен, че съветът е работил много по този въпрос и е направил важна стъпка напред. Следващата седмица в парламента ще гласуваме по този акт и след гласуването ще знаем още колко ни трябва каква ще бъде позицията на парламента? Още днес мога да ви кажа, че е, е необходимо по възможност по-бързо да дадем на потребителите правата, които и съветът иска, и парламентът иска да предостави на потребителите, защото няма смисъл да се отлага предоставянето на онези права, които и съветът иска да предостави на потребителите. Надявам се следващата седмица да се видим отново. Благодаря много. Госпожа Гебхарт. Благодаря, господин министър. Благодаря за наистина изключително доброто представене, което сте в което представихте програмата си за идните 6 месеца. Мисля, че сме на едно мнение по много въпроси. Моята политическа група, групата на а, социалистите, е известна за а, желанието си за не дерегулация, но намаляване на препятствията. Ние сме известни със способността си бързо да решаваме конфликти. И мисля, че този подход, който вие споменахте, е много важен. Моята политическа група също е за това да действаме, но не вярвайте и не мислете, че до сега не сме действали. Напротив, до сега сме действали много и много сме постигнали. Вие имате и споменахте директивата за услугите, по която аз съм докладчик и мисля, че в този смисъл, що се отнася до единните лица или звена за контакти, е необходимо да се види какво е направено в държавите членки. И точно при взаимната оценка, която се прави между държавите членки, тази точка ще бъде много важна, защото това е инструментът за бизнеса в сектора на услугите, в който те наистина могат да получат достъп до пазара. Смятам, че това е много важен въпрос и мисля, че тук сме на едно мнение и действаме в една посока. Моята политическа група също смята, че трябва да се заемете отново с темата за патента, защото това е изключително важен въпрос за иновациите в Европейския съюз. Чрез този патент могат да бъдат спестени много пари за иновации. Въпросът, по който обаче трябва да сложа едно но, е въпросът за директивата за правата на потребителите. Да, съгласна съм с вас, но трябва да сме бързи, но качеството е по-важно от бързината. И вие споменахте един принцип, който е много важен за мен, а именно прозрачността. Част от прозрачността е ние при законодателството, особено когато става дума за принципни въпроси като правата на потребителите, да не действаме прибързано, стремглаво през глава, и в този смисъл мога да ви кажа, че моята политическа група в никой случай няма да се съгласи и да даде подкрепата си още на първо четене. Казвам ви го от сега, за да нямате погрешни представи и очаквания, защото ние искаме наистина да създадем онази прозрачност, от която се нуждаят потребителите. И те имат право да знаят още на първо четене каква е основата за преговори на Европейския парламент със съвета на министрите. За нас това е изключително важен въпрос и в този смисъл категорично трябва да ви кажа, че няма да ви подкрепим на първо четене и е, ако сте започнали да водите някакви преговори по въпроса, е, ще бъде много неприятно, разбира се, но предполагам, че не сте започнали. Благодаря, повдигнаха се много интересни въпроси за господин министъра. Господин Кройцман. Благодаря, господин председател. Е, вие произнесехте една реч, която наистина спечели сърцата на либералите. Вие споменахте всичко това, което е важно за да преодолеем еврокризата. Казахте, че нещата ще функционират само ако са умеем да увеличим конкурентоспособността, това е а, правилно, защото ние произвеждаме стоки не само за европейския пазар, но и за световния пазар. И стоките, които се произвеждат в Европа, могат да бъдат пласирани и навън единствено, ако те се произвеждат на конкурентни цени и съответно се изнасят на такива. Вие споменахте иновациите. Това е важна тема, бихме могли, а, с оглед на това, че данъците в Европейския съюз са много високи, да издържим единствено ако а, иновативните продукти, които произвеждаме, са произведени възоснова на, високо, на високи технологии, а не на дъмпинг в цените. Ще ви дам един пример. Когато а, дискутираме в Германия за това, какво допринася производствената промишленост към брутния вътрешен продукт и какво е, какъв е делът на економиката на услугите, става, установяваме, че тя е една трета. В други държави членки нещата излежат по друг начин, от което се вижда, че а, се налага редица държави членки да извършат структурни промени, за да се постигне повече конкурентоспособност. Конкурентоспособността не е само цел, а всъщност създаване на работна среда, на работни места и това е а, висша цел. Вие споменахте също акта за единния пазар. Това е много важен въпрос. Трябва да се опитаме да го свържем с. А, в известна степен критичното отношение, предизвикано от еврокризата, критично отношение към Европа. За съжаление, преживяваме това в почти всички държави членки, че хората са критично настроени към Европа, защото смятат, че Европа не им не е от голяма полза за тях. Точно обратното е. Европа ни създаде не само един много дълъг период на мир – дори само това е достатъчно оправдание за съществуването на Европейския съюз, но донесе и голяма полза за Европа. Германия наистина е световен шампион по експорт, но е и световен шампион по внос, защото много продукти, които се произвеждат в страната ни, всъщност са предпродукти, суровини за по-нататъчно производство. А вие казахте, че бизнеса трябва да бъде по-ефтин, по-малко скъп и по-оперативен. Въпрос в тази връзка. Защо в Унгария сега се повишиха данъците, които също представляват разходи за предприятията в тази връзка? Благодаря. Ще дам думата на господин министр да вземе отношение по повдигнатите въпроси. След това има шестима желаящи за изказване, ще ги разделим на две групи. Има ли други желаящи за записване в списъка? Госпо... Следват господин Коснетнец, Трантаквилис, Каниеци, госпожа Крацебилд, Стайлер. Моля първите три въпроса. Ще мина на немския при тези отговори. Напълно съм съгласен с това, което казахте, господин Шваб. Нуждаем се от действия, за да допринесем за това развитие. Когато за първ път бяхме конфронтирани с всички тези досиета, ние констатирахме не само а, големия брой а, досиета, а установихме всъщност, че наистина за патента преговори и дискусии се водят от десетилетия. И точно в тези времена на криза, когато очакваме развитие, положително развитие в економиката, не можем да отлагаме и да бавим още досиета, които от десетилетия се обсъждат и по които няма напредък. Затова ще моля и парламента да ни а, окаже подкрепа. Госпожа Гебер, вие споменахте премахването на препятствията. Това е много важен момент, защото има много малко средства с които, които могат да се налеят в економиката, за да я стимулират. Ние живеем в време на економии, на спестявания. Всички пари намаляват а, разходите си. ако можем да помогнем и без пари, а, трябва да търсим такива средства. Едно такова средство е дерегулацията, например, намаляването на бремето а, за бизнеса ето, например, въпроса за общностния патент е, е едно такова средство. Затова е, ние бързаме и с е, правата на потребителите. А, и затова наистина е важно да се намери баланс между бързината и качеството. М- имайки предвид настоящата ситуация, в която се намираме, смятам, че още първото четене би било добро решение, което да ни придвижи напред. Не смятам, че качеството ще се влуши. Напротив, ние работим по е, е, това да запазим високото качество, но времето ни притиска. Е, Европа очаква от нас действително е, действия и в някои досиета, които са на лице от няколко десетилетия, по които се работи от няколко десетилетия, ще се опитаме да постигнем напредък, да ги тласнем напред. Що се отнася до промишлеността и услугите, разбира се, има различия в отделните страни. В някои е, страни сферата на услугите е с по-голяма тежест и дял, в други с по-малка. Едно може да се види обаче по време на криза. У нези страни и региони, които а, са имали а, силна индустриална база, а, са а, понесли кризата по-лесно. Включително в а, ерата на глобализация, в рамките на а, а, ерата на услугите, а, те трябва да произведат нещо. Това са аспекти, които трябва да се вземат предвид. Ние ще ръководим. А, заседанията на съвета по конкурентоспособност и ще се опитаме да засилим тези аспекти. Имаше един въпрос. А, по който ще се опитам да отговоря. Той касаеше Унгария. Ние се опитваме от една страна да намаляваме данъци, от друга страна обаче се налага да повишаваме някои други данъци след като поехме правителството, установихме, че в бюджета има черна дупка. И за да запушим тази дупка, се наложи да стартираме някои данъци, които нарекахме данъци на кризата. От друга страна, най-добра, за да се създаде най-добрата инвестиционна среда в Европа, ние решихме да намалим корпоративния данък от 19 на 10%. Тази година въвеждаме плосък данък и се надяваме да сме в състояние да съживим економиката. И този данък на кризата сме го предвидели да бъде с ограничен срок за 3 години общо. Тоест, надяваме се а, за да сме в състояние да насърчим економиката, всъщност ние, както вече ви казах, намалихме корпоративния данък, економии при държавни а, разходи. По този начин можем да постигнем по-силен економически растеж, отколкото до сега. И след 2012 година а, смятаме, че този кризисен данък повече няма да ни трябва. Благодаря ви, господин министър. Разполагам с около 15 минути. Ще приканя колегите да задават сравнително кратки въпроси. Господин Козник, господин Трасна Филитис и госпожа Карниети. Благодаря. Ще бъда кратък представляваме различни политически групи, имаме различни възгледи по различните въпроси, но съм сигурен, че ще се съгласим по един въпрос. Госпожа Гепхарт, господин Кройцман и Адрес Сваб, Шваб говориха по него. По-малко бюрокрация. За тази цел ни трябва по-малко регулация, не повече регулация. По-малкото регулация насърчава конкурентоспособността на европейския бизнес. Мисля, че по този въпрос можем да се съгласим. Оценявам факта, че унгарското председателство възприело активен подход към европейската стандартизация, защото това е средство за повишаване на европейската конкурентоспособност. Това е и правилното средство за този тип регулация подходът е отдолу нагоре, а не обратното. Нашата комисия е готова да се занимава с въпроса за стандартизация и ще бъде много дейни в тази сфера. Благодаря, господин Тренто Филетес. Благодаря. Във връзка с директивата за правата на потребителите, искам да кажа, че съм съгласен с казаното от госпожа Гебхарт. А именно, ние предпочитаме да има второ четене, за да бъде осигурена пълна прозрачност и за да се запознаем по-отблизо с позицията на съвета. Два въпроса имам. Най-напред за новаторството. Що се отнася до неговото финансиране, ние много изоставаме в Европейския съюз. Има трудности с рамковата програма, които трябва да бъдат отчетени при изготвянето на осмата рамкова програма. Какви са инициативите, които планирате като председателство в тази насока и какви са е, предложенията ви за различните етапи на преговорите? Втори въпрос е за социалните услуги от общ интерес. Е, не говорихте много за това. Доколкото знаем, комисията в момента анализира предложения, е, които евентуално ще обобщи в зелена книга. Вашето председателство какво ще предприеме в тази връзка? Uh, Uh, Mrs. Kalnieti. Uh, Господин министр, приветствам всичко, което казахте за акта за единния пазар и за самия единния пазар. Аз съм един от докладчиците по темата управление на единния пазар – Когато разглеждах този проблем, едно от моите заключения бе, че без стабилната подкрепа на държавите членки не може да рестартира единния пазар. Оценявам вашата решителност да ръководите дискусията в съвета по този въпрос. Същевременно искам да ви помоля не само да следите внимателно обществения дебат по единния пазар, а да вложите сериозни усилия да убедите колегите си от държавите членки да обърнат повече внимание на факта, че единния пазар означава растеж за Европа. Този акт е не по-малко важен от стратегията за 2020 година за развитието на Европейския съюз. Благодаря. Господин министр. Стандартизацията изисква съвместни усилия, нещо, което ме радва, че споменахте. Ние се нуждаем от правна сигурност в сферата на стандартизацията. Стандартизацията е, е средство за борба с фрагментацията на пазара, което съществува в някои части на Европа. Относно правата на потребителя и въпроса за първо или второ четене, ще се опитаме да решим този проблем на първо четене. Както казах, напълно разбирам, че бързината не трябва да е за сметка на качеството. Ще се опитаме да намерим точния баланс в това отношение. Що се отнася до новаторството, Аз ще се занимавам с вътрешния пазар, космическата политика, научно-развойната дейност, всички насоки в съвета за конкурентоспособност. За съжаление няма достатъчно време за политиката за новаторството и финансирането. През март ще разгледаме доклада за седмата рамкова програма в съвета за конкурентоспособност и ще извадим заключение за финансирането на новаторството. Също ще разгледаме въпроса за нови средства за финансиране на новаторството. През април в Годоля ще проведем неформално заседание. Ще посветим почти половин ден на въпрос как да се финансира новаторството по новаторски начин ще привлечем експерти и министри да обсъдят този нов аспект на новаторството. Политическата подкрепа за единния пазар, тя е много важна. Редица пъти съм обяснявал колко важен е единния пазар. Както казах, той е в основата на Европейския съюз и на неговата економика. Акта за единния пазар определено предвижда 15 различни мерки. Една от основните задачи на нашия съвет е след допитване, след изслушване на вашите предложения, да намери тези 15 или 20 досиета, за които можем да кажем, ще работим максимално бързо по тях. Надявам се през май да проведем заседание на съвета по конкурентоспособност и да очертаем тези 15 приоритети. Смятам, че тези, от тези 15 мерки най-важни са мерките, отразяващи последния развой на събитията, новите технологии – защото единния пазар и регулацията са неща, които трябва непрекъснато да се модернизират. Технологиите бързо се развиват, те не ни чакат, не чакат нормотворческата дейност. Технологията се движи със свои собствени темпове и променя изцяло живота на хората през изминалите десетилетия. Помислете си какво стана през изминалите десетилетия в сферата на технологиите на съвета по конкурентоспособност ще изберем тези 15 или 20 досиета, по които е много важно да се постигне напредък. И от тях най-важните са досиетата, които отразяват развоя на техниката и технологиите. Благодаря последни трима колеги. Uh, Mrs. Corazza-Bilt uh, Mrs. Steiner, Uh, Professor Correa de Campos first. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски. Благодаря ви за обстойното експозе, господин министр. Има много въпроси, но ще, ги, ще се опитам да ги обобщя. Преди месец Ирландия поиска финансова помощ Проведе се голяма дискусия за корпоративното подоходно облагане. Обсъди се въпроса за данък 12,5%. Споменахте, че във вашата страна ще намалите корпоративния данък на 10 на 100. Ако всяка европейска държава, която е в беда, направи същото, какво можем да очакваме? Как можем да очакваме солидарност от финансовите институции, с, подобно, с подобна липса на данъчна хармонизация? Кратък, но полезен въпрос. Следващия оратор. Искам и аз да ви поздравя, господин министр, за вашата решителност – да поставите реалната економика като основен приоритет и най-вече вашият ангажимент да премахнете пречките пред свободното движение на стоки. Като докладчик за доклада по ефективен пазар на дребно, искам да споделя притесненията си от съществуващите пречки пред свободата на движение и на установяване. Те съществуват почти всички държави членки много се зарадвах, че споменахте директивата за услугите. Много важно е председателството да предприеме мерки, да накара държавите членки изцяло да изпълняват действащото законодателство, особено пакета за стоките и директивата за услугите. Има и други пречки. Вие споменахте вашата държава, данъчното облагане. Всички зачитаме принципа на субсидиарност и правото на фискална политика за всяка държава членка. Аз очаквам конструктивен диалог с вас по въпроса как тези данъци се отразяват на чуждестранните актьори и факта, че водят до неравнопоставеност. Това в интерес на всички е да се разгледа този въпрос. Търговското законодателство, прието наскоро, то ограничава в известна степен възможността на всички стопански субекти да получат равно третиране. Те трябва да коригират бизнес модела си. Аз съм от НП и ние сме политически приятели. Искаме открито да повдигнем тези въпроси пред вас. Надявам се, че вие ще ги обсъдите заедно с нас. Благодаря. Благодаря. Как ще отчете председателство възможността на дигиталната програма? Подобряване на достъпа до широколентов мобилен интернет? Как ще се подобри дигиталната инфраструктура в държавите членки? Благодаря. Can I ask you then to address those last three points? Thank you very much for helping this huge work. How can we identify the most important dossiers in the single market? And as I mentioned that... Благодаря ви за това, че изразявате готовност да се работи съвместно по най-важните досията във вътрешния пазар. За новите технологии, това, което вие споменахте, е въпрос по който ще работим Малко преждевременно е, е сега е, да кажем на къде ще се развият нещата, но смятам, че е, все пак въпросите, които вие очертахте, ще имат основно значение. Процесът на взаимна оценка е доказал своята резултатност. И за това ще трябва да разчитаме на него. Наистина, е важно пълноценно да бъде въведена директивата за услугите във всички държави членки. За корпоративното данъчно облагане в Унгария 10%. Не искам да навлизам а, в подробности в примера на Ирландия. А, е, и не бих си го и позволил, като председател на съвета. По-скоро говоря като унгарски економист. Нека не забравяме кога започна през 1987 година тъй нареченото ирландско чудо. Тогава те намалиха на 10% корпоративния подоходен данък и след това имаха брутен вътрешен продукт и ръст от 8-10%, след което се издобалона. Затова тук трябва много да се внимава с анализа на економическите трудности а, в Ирландия. За Унгария е важно да дадем сигнал, че унези, които се трудят усилено, а, дружества, а, отделни лица, няма да бъдат санкционирани за това, че работят много. Затова въведохме най-низката данъчна ставка на подоходен данък 16%, най-ниска в източна Европа. Затова и намалихме корпоративното подоходно облагане на 10%, особено за малките и средните предприятия. Това е много важно. И е, в последствие, след е, 1 януари 2013 година ще разширим мерките към всички дружества. Държавата не може и не следва да наказва онези хора, онези предприятия, които работят усилено. Господин министре, Искам да ви благодаря сърдечно за това, че се явихте пред нас, че отговорихте на толкова много въпроси. Благодаря за ясния ви ангажимент да работите с нас в бъдеще. Комисията ще направи кратко посещение в Унгария от 22 до 24 Унгария, в Унгария, така че може би ще имаме възможност тогава да е, се срещнем по-неформално, е, да обсъдим становища. Колегите се интересуват не само от непосредствената ни работа тук, но и от много въпроси, които е, са важни и за вас, и за вашите колеги в Унгарското министерство. Благодаря за ангажимента по акта за единния пазар, стандартизацията директивата за правата на потребителите. Това са все сериозни е, въпроси. Е, особено по правата на потребителите явно се очертават сериозни дискусии. Е, искам сърдечно да ви пожелая успех във вашето председателство, защото според нас ролята на председателството в Европейския съюз расте, а не намалява. Затова още веднъж казвам, че беше изключително съществено вашето посещение при нас днес сутринта. Благодаря.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 Uh, um, uh, Госпожи и господа, призовавам ви да се подготвите за започване на гласуването. Бихте ли заели местата си? Надявам се, че всички носят картите си за гласуване. Мисля, че не трябва да бъдете молени за това. Обичайна практика в комисията е да се носят картите за гласуване. Най-напред да проверим кворума, за да видим можем ли да гласуваме. Um, so all, Нека най-напред гласуваме е, за НП. Бихте ли гласували членовете от НП? 11 души. Малкам Извинявайте, моята карта за гласуване пристига. Right. Quota, so that's fine. Е, вие сте извън квотата. Не. Картата ми идва. Госпожа Ройтова, да. Вашата карта не работи. Може ли пак да пробваме? Да, тогава ще прекратя това гласуване и започваме отново. По народно искане. Госпожа Ройтова, отново преброяваме членовете на НП. Бихте ли гласували с картите си, за да ви преброим? I'm 10 now. There must be a few others who haven't voted now. There was 12. Uh, <laughs> 10. Още някой? 12. 12 плюс госпожа Каниети. Общо сте 15. 15 в е, залата ли? Аз 14. Май виждам. Добре. ЕНП са в квотата. Сега групата на социалистите и демократите, екипът на а, е, госпожа Гебхарт. Моля да гласуват членовете на групата на социалистите и демократите. Right uh, 10. Прекрасно. So, uh, um, then... Мисля, че можем да преброим uh, ръчно останалите. Трима либерали, трима зелени, двама от ГУЕ и двама от останалите. Чудесно! Нека продължим. Преминаваме към гласуване. Първо, докладът на госпожа Гепхард по въвеждането на директивата за услугите. Може ли госпожа Гепхард да направи въведение в гласуването? Мишно. Само бих искала да кажа, че благодаря на докладчиците в Сянка. А, господин Лъгегард и аз вчера постигнахме консенсус, така че мисля, че няма да има големи трудности при, при гласуването. Благодаря още веднъж най-сърдечно. Чудесно, благодаря и аз. Okay, so, let's move on to the vote, then. so... И сега гласуваме. Then is On... 12... Изменение 12. Господин Камфа. Начало на гласуването. Uh, Изменение на господин Камфа. The vote is closed. Край на гласуването. 20 на 15. Отхвърля се. Сега абзац 1б от економическата комисия. Разделно гласуване. Разделно гласуване по искане на ЕНП. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Гласуваме по част втора. The vote is closed. Край на гласуването. 20 against and 14 in favor. 20 uh, на 14 отхвърля се. Изменение 13, господин Канфа. За, против, отхвърля се. 14-то изменение трябва да гласуваме за, против, е, явно се отхвърля. Господин Канфен, изменение 15, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 на 15, т.е. 20 на 15. Е, изменение 16, господин Гонг и госпожа Верньо, разделно гласуване по искане на АЛДЕ, начало на гласуването по първа част. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 на 16 гласа. Част втора за. Против. Приема се. Изменение 17. Господин Попакис и госпожа Ханцлик за. Против. Приема се, очевидно. Изменение 18 от вашия председател за против. Приема се. Uh, изменение 2 на Комисията по заедостта отпада, защото 18 се приема, 19 се оттегля, 12 изменение на Комисията по заедостта за. Против. Приема се явно. Е, първо изменение на Комисия по заедостта за, против, явно се приема. Десето на Комисия по заедостта е, обхваща се от изменение 18, е, изменение 1 на регионалната комисия за, против, явно се приема. Четвърто на комисията по заетостта Начало на гласуване. Края на гласуването. Отхвърля се. 21 на 15 гласа. Четвърто на економическата комисия вече влиза в други параграфи. Трето изменение на комисия по заетостта. Начало на гласуването по а, трето изменение на комисията по заетостта. Край на гласуването. Явно се отхвърли. 22 против. Пето изменение на регионалната комисия. Разделно гласуване. Първа част подлагам на гласуване за. Против. Явно се приема. Втора част подлагам на гласуване. Мисля, че ще гласуваме електронно. Начало на гласуването по част втора края на гласуването. И това се отхвърля. С 21 е, на 17 гласа. Седем... Седмо изменение на регионалната комисия за, против, въздържали се, явно се приема. Осмо изменение на регионалната комисия. Имаме разделно гласуване. За първата част, начало на гласуването. Изменение 8 на регионалната комисия е това. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 15 гласа против. Мисля, че втората част също трябва да бъде гласувана. Можем и ръчно да гласуваме за втората част, против. Приема се. Девето на регионалната комисия е следващото изменение. Начало на гласуването по Реги 9. Край на гласуването. Приема се с 19 на 17 гласа. Е, параграф 4, 20 изменение. Господин Мелцер за. Против. Явно се отхвърля. 21 изменение господин Лекегард за, против, приема се явно. Изменение 22 на Отмар Карас, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21 на 16 гласа. 23-то изменение на господин Карас за, против, Явно се приема. Изменение 24 на господин Канфен. Начало на гласуването по 24. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 15 глас. 25 на господин Мелцер. Начало на гласуването. 25-то изменение господин Милцер. Край на гласуването. Приема се с 21 на 16 гласа. Изменение 28 от вашия председател. Начало на гласуването по 28 изменение. Край на гласуването. Приема се с 21 на 16 гласа. Изменение 26 на госпожа Ханцлик и други за, против. Явно се приема. Изменение 27 на господин Лекегард, което е допълнение. Начало на гласуването по 27. Край на гласуването. Приема се с 22 на 13 глас. Изменение 29 на господин Гок и госпожа Верньо за, против. Явно се приема. Изменение 30 на господин Канфен. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 15 гласа. Преминаваме към 31 изменение, заедно с устно изменение. Мисля, че целта е да се заличи тук абзаца в центъра на текста. Значи, начало на гласуването 31 заедно с устното изменение. Явно се приема. 31 отпада. 32 на господин Лекегард явно се приема. Господ... Изменение 34 на господин Попак и с начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 22 на 15 гласа. Значи изменение 33 отпада. 35-то на господин Попакис. Можем да го гласуваме сега за. Против. Приема се. Изменение 36 на госпожа Гебхарт. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 20 на 18 гласа. Изменение 37 на господин Канфен. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 гласа за, 20 против, 38 на председателя, начало на гласуването по изменение 38. Край на гласуването. Приема се е, с 25 за, 11 против. Компромисно изменение 1 за, против. Явно се приема. Сега прескачаме няколко страници и стигаме до изменение 49 на госпожа Ханслик и е, други. 49-то изменение за, против, явно се приема. Изменение 50 на госпожа Ханслик и други за, против, приема се. 51 на същите автори, за, против, приема се. Вече изменение 2 на економическата комисия е включено в други. Е сега компромисно изменение 2 за, против, явно се приема. Сега стигаме до изменение 58 на господин Попакис. за, против, въз... Приема се. 59 на вашия председател за. Против. Приема се. 62 на госпожа Гебхарт. Разделно гласуване по искане на НП. Първа част гласуваме за. Против. Приема се явно. Начало на гласуването по втората част. Начало на гласуването по втора част на 62. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 23 на 14 гласа. 60. Е, госпожа Сеналова, пак разделно гласуване. Основният текст за, против, приема се. И след това допълнителният израз и Европейския парламент. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 21 на 17 гласа. Изменение 61 на групата на госпожа Ханслик за, против, въздържали се. Приема се явно. 63. Е, не го гласуваме, защото компромисно изменение 1 бе гласувано. 66 за, против, Приема се. Господин Канфен, 65-то. За. Против. Приема се. 67 на вашия председател. За. Против. Приема се. 68 на господин Канфен. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 против, 16 за. Отхвърля се. 69 е, с устно изменение. Отбелязано на вашите списъци за гласуване. Начало на гласуването. За. Всъщност. Не. Не се. За. Против. Явно се приема. Значи 69-то отпада, 9-то на комисия по заедостта. Начало на гласуването по изменение 9 на комисията по заедостта. Край на гласуването. Приема се с 21 на 17 гласа. Параграф 16, изменение 70, сусно изменение, господин Лекегард. За, против, явно се приема. 70 отпада следователно. Сега. е, Второ изменение на регионалната комисия. За. Против. Приема се. Четвърто на регионалната комисия. За. Против. Приема се. 71 на групата автори на госпожа, с госпожа Ханслик. За. Против. Приема се. 72 за. Против. Приема се. Шесто на регионалната комисия. За. Против. Приема се. Шесто на комисия по заетостта за. Против. Приема се. Компромисно изменение 3. Начало на гласуването за. Против. Явно се приема. Така. Изменение 78, параграф 18а нов на господин Канфан. Начало на гласуването. 78 изменение. Край на гласуването. Отменя, отхвърля се. 20 на 16 гласа. Десето на регионалната комисия. Начало на гласуването. Електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 на 16 гласа. 11 на регионалната комисия за. Против. Явно се приема. 12 на регионалната комисия за, против. И това изменение се приема. 79 на господин Канфан. Начало на гласуването по изменение 79. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 на 16 гласа. Трето на економическата комисия вече влиза в други изменения. 80 на председателя за против. Приема се. Пето на комисия по заедостта. Гласувайте, моля. Не, трябваше да кажа начало на гласуването. Край на гласуването. 23 на 15 гласа отхвърля се. 11 на комисията по заедостта. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 на господин Канфен. Начало на гласуването. Край на гласуването. И това изменение се отхвърля. А вече влиза в точка от прембюла АА. Пето изменение на Господин Канфен, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение А на економическата комисия за. Против. Приема се. Изменение 6 на госпожа Легрип и други автори за. Против. Приема се. Изменение 7 на господин Канфен. Начало на гласуването. Край на гласуването. И това изменение се отхвърля. Изменение 8 на господин Мелцър. За. Против. Явно се отхвърля. Изменение 9. Госпожа Ханцлик и други автори за. Против. Приема се. Изменение 10. Госпожа Бизото и прочи. За. Против. Отхвърля се. Изменение 11 на господин Мелцер. За. Против. Отхвърля се. Изменение Б на Комисията по заедостта. За. Против. Приема се. Вече сме отразили С на Комисията по заедостта, Б на Комисията по, на економическата комисия. Точка Е, Д латинско от преамбюла. Начало на гласуването по изменение Б на економическата комисия. Край на гласуването. Приема се с 22 на 16 гласа. Отпада Д на комисията по заедостта. Е латинско на комисията по заедостта за. Против. Явно се приема. И сега а, Препратките, изменение едно на господин Канфен, начало, край на гласуването, отхвърля се. 21 на 16 граса. Изменение 2 на господин Канфен. За, против, явно се приема. Изменение 3 на господин Канфен. За, против, явно се приема. С това приключваме гласуването. Подлагам целият доклад на гласуване. Начало на гласуването по целия доклад. Трябва да гласуваме по електронен път. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 32 на 1 гласа за, 5 е, въздържали се. Е, горещи поздрави на докладчика. Um, um според мен това е важен доклад. Колегите, които дойдоха по-рано, чуха това, което казва унгарския министр за изпълнението на директивата за услугите и че очаква приемането на този доклад. Моля за тишина ще направим така, че съветът за конкурентоспособност да получи копия от нашия доклад и се надявам, че ще можем да го обсъдим с съвета. Това бе първият доклад за гласуване сутринта. Становище за комисията по заетост към адекватни, устойчиви и безопасни европейски пенсионни системи. Докладчика Денис Дион е тук. Искате ли да вземете думата? Ще бъда кратък. Искам да поздравя, а също и да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивния подход Проведохме много полезно заседание в Страсбург миналата седмица, на което постигнахме консенсус по редица компромисни изменения. Мога да подкрепя и няколко устни изменения, внесени с нощи или непосредствено преди това заседание. Искам само да обърна внимание на един комплект изменения – които ще нарушат баланса на доклада в частта за преносимост. Всички сме съгласни, че преносимостта е нещо хубаво, подобрява свободата на движение на лица и работници, но в доклада се следва следния метод. Първо да направим равносметка на съществуващите проблеми и едва тогава да минем към изпълнение. Някои изменения предлагат незабавно да минем към изпълнение на преносимостта, което е малко спорно. Ето защо аз съм сложил минус на някои от измененията в тази насока. Иначе искам да благодаря на останалите докладчици в Сянка. Благодаря за свършената работа и знам, че много сте обсъждали компромисните варианти. Доколкото разбирам, е имало дискусии в последния момент, особено по компромисен вариант 1. Това ще е и първото нещо, което ще гласуваме. Може ли да направим така, че да получим актуалната позиция на политическите групи по компромис първи? Прави се предложение за разделно гласуване по компромиса, което не е нещо обичайно, доколкото разбирам сте обсъдили въпроса с докладчите в сянка. Ако те нямат възражение, и аз няма да имам. Просто искам да съм сигурен, че всички политически групи приемат това, което предлагате. Можете ли да ни обясните каква е вашата позиция за гласуване по компромис едно, иначе другото е ясно. Аз съм за всички предложения за разделно гласуване. Това е свързано и с факта, че имахме устно изменение от господин Мандерс за последната част. Аз мога да го приема и ще сложа плюс. Така че по същество тук всичко опира до устното изменение, а не по съдържанието до съдържателни въпроси. Би трябвало да имате компромисно изменение във вашия списък за гласуване. Първо, гласуваме алинея 1. Ще има и второ гласуване по първа алинея. трябва да проверя първо всички политически групи дали приемат устното изменение на господин Мандерс. Добре, да започнем първата част от разделното гласуване. 1-1А, 1Б. За, против, приема се. 1С. За, против, приема се. Трета част. Устно изменение на Мандерс. То току-що е добавено в списъка за гласуване. Туан, искате ли сега да го прочетете, за да сме напълно сигурни? Какво гласуваме? Разбира се. Това го приехме на заседанията с докладчите в Сянка, но не фигурираше в окончателния списък, затова и с нощи отново поискахме то да бъде включено в списъка. подчертава, че държавите членки в еврозоната ще обединят усилията си по такъв начин, че изпълнението на пенсионните задължения да има трансграничен ефект. Просто искам да обърна внимание на, на комисията, че трябва да вземе предвид трансграничния ефект на пенсионната директива. Ако няма възражение, моля да гласуваме основното изменение за, против, против, електронен режим на гласуване. Последната част. Край на гласуването. Вашето изменение гласуваме само. Така или иначе се приема, няма значение. 38 карти са сложени в пултовете. Би трябвало да сте гласували при това положение. Приема се. Имам два списъка, извинявайте за объркването. В шесто изменение, господин Гок. За. Моля, гласувайте шесто изменение, господин Хуан Гок. Край на гласуването. Приема се. 23 на 14. Осмо, господин Грек. Електронен режим на гласуване. Няма нужда от електронно гласуване. Господин Грек. За. Против. Приема се. Седмо на госпожа Туренен. За. Електронен режим на гласуване. Седмо изменение госпожа Туренен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 на 24. Девето. Луи Грек. За. Против. Приема се. Десето. На Енгел. Моля, гласувайте. Десето изменение. Край на гласуването. Приема се. 23 на 15. 12 на Жовани Енгел. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13-то на Грек отеглено. 14-то на Жован и Енгел. Моля, който е за. Против. Да проверим отново. 14-то изменение. Моля, гласувайте. Приема се. 15 на Хуан Гок. Моля, гласувайте 15. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. За, против, приема се. 17 на Туронен. Моля, гласувайте изменението на госпожа Туронен. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 на Луи Грек. За, против, приема се. 21 на Туронен. Моля, гласувайте. 21. Край на гласуването. 18 на 20. Отхвърля се. 22 на Туронен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22 на 16 гласа. 23 на господин Кройцман. Гласувайте. 23 то Край на гласуването. Приема се 22 на 15. 24 на Кройцман. Електронен режим на гласуване. 24 Кройцман. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с голямо мнозинство. 8 на 20. 9 въздържали се. 25-то Молцер. Електронен режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 26-то госпожа Торонен. Който е за, против, приема се. 27-мо Грек Луи, къде сте? Предлагам се зачи думите through the introduction of second and third pillar да се въведе думата and. Сега изменената версия е призовава държавите членки, които още не са внесли конкретни планове с ясно количествени измерени цели за укрепване на пенсионните системи, да намерят спешно решение, за да могат потребителите и гражданите да имат ясна представа за бъдещето на пенсионните системи. С ваше позволение не мисля, че имате нужда от съюза анд и. Съм сигурен, че ще решим този лингвистичен въпрос по-късно. Който е за изменената версия на изменението, против, приема се. Трето компромисно изменение за, против, приема се. 32 на Попакис, електронен режим на гласуване. Край на гласуването. 21 на 15. Приема се. Четвърто компромисно изменение на докладчика и си е за, против, приема се. 36-то изменение на Туронен за, против, приема се. 38 на Мандерс. Електронен режим на гласуване. 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 на 15. Приема се. Пето компромисно изменение. За, против, приема се. Да гласуваме цялото становище, електронен режим на гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 34 за, 3 против, 1 въздържал се. Поздравление на докладчика. Надяваме се, че ще отстоявате нашата позиция в Комисията по заедост. Очакваме да чуем за вашите успехи там. Благодаря на всички за гласуване. Ще направим кратка пауза, след което ще започнем заседанието на координаторите на време в 12 без 15. Следващото заседание на комисията на 1 февруари, вторник, 1 февруари, колеги, от 9 до половина. Тогава ще гласуваме и директивата за правата на човека, ако всичко върви по план. Това е следващото заседание на комисията. Благодаря, обявявам заседанието за закрито.